комисията актуално състояние на външните аспекти на Европейската програма в областта на миграцията и към нов пакт за миграцията. И разбира се, започваме с комисията. Господин Тиберманс, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Федерика Могерини и аз самия много се радваме, че сме тук. Както знаете, през последните е, няколко месеца работим в тясно сътрудничество с е, вашия парламент по въпроса за трафикантите, които е, работят между Турция и Гърция, трагичните жертви в Егейско море. И сега хората вече не умират в Егейско море, и от как сключихме споразумението с Турция, броят на тези, които минават по този път, се увеличи. Но в южната част на Средиземно море умират е, все още много хора, все повече. И т.е. не сме си свършили работата. Трябва да направим това, което направихме за Егейско море, да направим същото и за Южното Средиземно море, да намерим устойчиви решения. Не можем повече да търпим това състояние на нещата, толкова много жертви. Трябва да направим всичко възможно, за да прекратим това. Това ще трябва по-ефективно да работим с третите страни, от които идват мигрантите, да решим проблема за миграцията в дългосрочен план. И е, ние, като казвам ние, имам предвид и Европейския съюз и страните членки по-отделно трябва да направят това най-важните полки от миналата година, включително срещата в Валета, днес предлагаме нови рамки за партньорство, за работа в решаване на проблемите с миграцията с трети страни. И се обръщам към Европейския парламент, Европейския съвет, страните членки, Европейската инвестиционна банка да ни подкрепят с всички сили. В тези рамки значи, че всички участници, страните членки, институциите и третите страни трябва да работят заедно, за да въведат ред в мигрантските, миграционните потоци. Да се о, за, на, възприеме подход ориентиран към резултатите, като се използват всички инструменти и ресурси за тази цел предлагаме микс от положителни и отрицателни стимули, за да може третите страни да работят с нас, така че да има и последици за онези, които не желаят това. А това се отнася и да политиката ни за развитие и помощ. Средите членки трябва да прилагат този подход в своите действия и в своите ресурси. Създали сме координационен механизъм, за да може да постигнем това. Заедно можем да постигнем много повече. оперативен план, краткосрочната ни цел е да спасиме живота на онези, които се давят в Средиземно море. Да връщаме онези, които нямат право да останат и бежанците да могат да остават по-близо до своите собствени страни, на место да се впускат в опасни пътешествия. Трябва да намерим законни начини да помогнем на онези, които се нуждаят от помощ, включително през разселването на бежанците. Необходими са ни фактове за всяка отделна страна, в зависимост от конкретните обстоятелства, от страните на происход, транзитните страни и дестинациите. А този подход, от него ще има полза и за бежанците и за третите страни, и за Европейския съюз и неговите граждани. Предлагаме най-напред компакт за а, определен брой страни Сенегал, Малия, Нигерия, Етиопия, също така Тунис и Ливия. Отначало ще се опитаме да подобрим управлението на границите. Но това е необходимо финансиране. Африканският доверителен фонд ще предостави 500 милиона от резервите на Европейският фонд за развитие. Призоваваме страните членки да дадат още толкова, за да стигне тази сума до 1 милиард. И това трябва да стане сега. Не трябва да чакаме следващото крушение, следващата лодка да се обърне земно море. Но трябва да се направи повече за по-добро мобилизиране на фондовете, с които разполагаме, като съчетаем усилията си. И 8 милиарда могат да бъдат поставени на разположение в полза на изпълнение на задачите на пакта през следващите 5 години. Като погледнем на предизвикателствата, при които сме изправени, трябва да направим повече за страните, от които идват беженците. Затова трябва да преразгледаме традиционния си подход към сътрудничеството за развитие и да, да използваме възможностите на частните инвестиции. Разбира се, подходът ни ще бъде различен в различните региони. За тази цел може да използваме Европейският фонд за стратегически инвестиции. Значи предлагаме нов външен фонд за инвестиции, който да привлече и инвестиции в различните страни в Африка и нашите съседи. Затова ще мобилизираме 1 милиард, който ще доведе до, до 31 милиарда инвестиции общо. Е, разбира се, това ще стане, ако Европейския съюз и другите му партньори е, реагират адекватно. А, значи ще работим заедно с нашите партньори, затова е необходимо да участват активно всички европейски институции, страни членки и страни партньори. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, е, господин заместник председател на комисията. Сега давам думата на Федерика Могерини. Permetta di благодаря, госпожо председател. Позволете ми е, за секунда и аз да се присъединя към скръпта изразена вчера на пленарното заседание е, във връзка с смъртта на господин Буанано. Със сигурност, ако той можеше да е днес в тази зала, щеше да изрази своето несъгласие. Но аз бих искала искрено да изразя съболезнованията на близките му, на съпругата му, на децата му и на всички, които му бяха политически близки. Сега ще премина на английски. Заедно с Франция и Европа Извинете, заедно с господин Тимерманс и Европейската комисия бихме изпратили да изпратим силни послания да поемем ангажименти. Разчитаме на пълната подкрепа на парламента, на съвета и на останалите институции. Първото послание е свързано с метода. Днес сме се събрали тук, миналия месец също се бяхме събрали, обсъждахме друга тема. Това е начина по който реши да действа нашата комисия, а именно като се а, разглеждат заедно всички налични вътрешни и външни инструменти, за да може да бъдем колкото се може по-амбициозни в действията си. Благодаря не само на Франц, но и на отличния екип, който изработихме през последните години. Второто ни послание, е свързано с промяната на парадигмата и на отношението. Трябва да спрем тази риторика, която води сега, а именно, че бежанците и иммигрантите са европейски проблем. Това не е само европейски проблем. По-голямата част от миграционните потоци в Европа се случват в Азия, вътре в Азия и вътре в Африка, те не са изцяло насочени към Европа. Затова се нуждаем от световен подход. Вчера в Нью Йорк говорих през генералния Говорих с генералния секретар на ООН и заявих, че през септември в маржа на Общата асамблея ще се опитаме да достигнем до общ подход. Общ подход, който да приобщи всяко една държава, всеки един регион, всяка една организация или международна организация. Европа се опитва да поеме своята част от отговорността, опитва се да спаси човешки животи в морето. Без операцията София жертвите ще да бъдат много повече. Да не забравяме, че хората не умират само в морето. Хиляди умират в пустинята много преди да стигнат до бреговете на Средиземно море, но тях не ги виждаме на телевизионния екран. Затова трябва да променим менталитета си, да променим подхода, за да може да изградим общи глобални партньорства. Те ще ни помогнат да се справим с това явление. Третото силно послание, което желаем да отправим, е свързано с необходимостта от насочването на нашия подход към нашите непосредствени съседи в Средиземноморския регион, Йордания, Либия, знаете, през февруари приехме специален пакет за тях. Но не само. Трябва да насочим вниманието си и към Африка. По демографски причини, по економически такива, по причини свързани с климатичните изменения. По всички тези причини Африка ще играе главна роля, що се отнася до миграцията на хора. Този проблем няма да изчезне, освен ако не възприемем дългосрочен стратегически подход – подход, който да има и е, средносрочни цели. Трябва да го комбинираме и с целите на политиката. Е, да видим защо тези хора напускат страната си. Отношенията ни с Африка са изключително важни и трябва да изградим стратегически партньор, стратегическо партньорство. Сега към фактите и ангажиментите. Както е, чухте цифрите преди малко от Франс, Очакваме да се увеличи приноса към доверителния фонд за Африка. Той трябва да стигне до 2,3 милиарда евро от европейските фондове за действия в Африка. В това отношение бих искала да апелирам към държавите членки да изпълнят обещанието си. Трябва да бъдем последователни и в това отношение. На следващо място подновените партньорства по смисъла на миграционния пакт. Йордания и Ливан, вече ги цитирах, имаме пакт, който сключихме с тях в Лондон, сега очакваме резултатите. Нигерия, Нигер, Мали и Етиопия са следващите приоритетни държави, към които трябва да насочим вниманието си. През последните 7-8 месеца аз вече започнах диалог с тези държави. Обърнах се към правителствата, към ръководните лидери, но и към гражданите, за да знаем към кои е, региони или области на съответната държава трябва да се насочим. Трябва да разберем откъде тръгва основния миграционен поток и на какво се дължи той, дали на положението с правата на човека или с климатичните изменения, например. Трябва да насочим действията си на там, където е необходимо, за да може всички да спечелим от този подход. Предоставянето на помощ за подновяване на инвестициите в Африка. Това също е важно. Необходимният подход, който да бъде печелив за всички. Ако това явление е глобално, трябва да се занимаем с него всички заедно. Нека да а, помислим кои са държавите на происход, но да не забравяме и транзитните държави. Всички тези държави си имат вътрешни предизвикателства във връзка с бежанците и мигрантите, което означава, че трябва да работим с местните органи на самоуправление и че трябва да а, обединим усилията си. На трето място дългосрочния подход. Франс спомена, че изготвяме външен инвестиционен план който според мен е истинска революция в политиката ни за сътрудничество. Обсъдихме въпроса на последните два съвета на външните министри. Когато а, говорим за Африка, всъщност трябва интелигентно да насочим европейските публични и частни фондове към Африка и трябва да ги комбинираме с средствата от е, международните институции, включително и Европейската инвестиционна банка, които трябва да служат за гарант. Фонда за стратегически инвестиции също ще ни помогне. Трябва да вземем полуки от вече натрупания опит и да изградим дългосрочен план за партньорите ни, които се нуждаят от социални и економически подобрения, от растеж – и от работни места, разбира се и от инфраструктура. Смятам, че този подход ще даде незабавни резултати и той е стратегически. Смятам, че той може да допълни приятите от нас програми миналата година – той е неизменна част от мерките, но в този случай ние определено надграждаме над резултатите, които получихме от срещата на върха в Лавалета и съвсем последователно надграждаме на работата, която извършихме миналата година. Това ще ни помогне и в средносрочен и в краткосрочен план. Благодаря. Благодаря. А сега с политическите групи давам думата на господин Вебер. Благодаря, скъпи колеги, госпожо председател, госпожо и господин наместник председатели на комисията. След Положението е тежко и знаете, че това е проблем, който ще продължи да бъде на дневен ред, но всеки един медал има две лица, лице и опако. И ние сме изправени пред, пред, пред предизвикателствата да се справиме и с двата проблема. Първо, нашите съграждани трябва да бъдат убедени, че ние имаме решение за нещата затворихме пътя през Балканите, възстановихме реда около бреговете на Егейско море и сложихме до известна степен край на, смърт, на смъртните случаи в Егейско море. Милиони евро бяха инвестирани в това. Но проблема е, че трябва да работиме и в законодателната област, тъй като решенията трябва да бъдат дългосрочни. От името на НП се се радвам, че успяхме да създадем европейска брегова и гранична охрана и че ще можем да а, помогнем на страните от Северна Евро... Северна Африка. Но, а, все още поетите в лавалета ангажименти не са изпълнени и до сега фонда, предназначен за помощ на тези страни, е, е разполага само с 80 милиона евро. Но нека не забравяме, че съдбата на Европа е тясно свързана с съдбата на Африка и на останалия свят. И госпожа Могерини и господин Тимерманс го подчертаха още веднъж а, техните предложения и всички тези, които са работили по, по тези предложения, са създали една много добра основа за по-нататъчна работа. Нека не забравяме, че и населението на Африка ще се удвои за няколко десетки години. Така че нека да не си затваряме очите пред действителността. Нека не говориме само за финансови финансовия аспект на нещата, а за действителността в Африка. Да, трябва да използваме а, всички възможности за инвестиране в Африка, за постигане на лостов ефект. Разбира се, това са инициативи, които трябва да бъдат подкрепяни Същевременно може да, се, да развиеме и нашите търговски отношения, да създадеме партньорство, е, като разбира се, това партньорство трябва да бъде от взаимна полза. Но а, а, не, не трябва да си затваряме очите пред онези, които не искат да бъдат наши партньори и не искат да поемат своите ангажменти. Така че трябва да бъдем абсолютно ясно с а, наясно и да говорим ясно и точно с нашите африкански партньори. А, говорихме също така за синята карта и за законните начини за мигриране в Европа. А, процеса на синята карта трябва да се е, развива и подкрепя. Същевременно обаче в Южна Европа милиони млади хора е, са безработни и не могат да намерят е, своето място на трудовия пазар. Е, така че синят, синята карта не не трябва да бъде една а, отворена врата за миграция към Европа. Ние не, не трябва да забравяме, че наше задължение е също така да помогне на нашите млади. Благодаря на комисията и ще работим в тясно сътрудничество. Не, сега няма да, нямаме право на синя карта след първият кръг, а сега давам думата на господин Питела. Благодаря, госпожо председател. Господин заместник председател на комисията, госпожо председател, колеги. Ние като че ли забравяме, че сме изправени пред един млад континент, който страда от много проблеми, но има и огромен потенциал. И преди всичко, като че ли не осъзнавахме, че ще трябва да споделим предизвикателствата, пред които е изправена Африка. Те са същите като нашите предизвикателства. Това се отнася за тероризма, отнася се за управлението на мигрантските потоци. Не можем да направим нито едното, нито другото без помощта на Африка. економическото, културното развитие на Африка е, има голямо значение за нас, защото Африка е част от нас. И сега нещата вече са на път да се променят. Благодарение на италианското правителство, благодарение на Европейската комисия. Благодаря и на вас, госпожа Могерини, и на вас, господин Тимерманс, за това, което правите. А, какво ни е необходимо? Най-напред финансови ресурси. Вие сте направили всичко, което е по силите ви. 500 милиарда от резервния фонд. Това е максимума, който може да направи комисията. Но сега е необходимо да помогнат и страните членки. Красиви думи не са достатъчни. Страните членки трябва да помогнат. Необходимо е да постигнем лостов ефект. И тук трябва много внимателно да помислим за това как да участва Европейската инвестиционна банка. Нейната мисия трябва да бъде променена. Трябва, трябва да финансира не само най-добрите проекти, така наречените проекти 3А, защото такива в Африка няма. Трябва да финансира и други проекти. Трябва да бъдем откровени. Подобни проекти 3А в Африка няма. Другият проблем е културен по своята природа. Пактът, за който говорим, е свързан преди всичко със сигурността. Наистина необходимо е да можем да управляваме миграционните потоци. Но нека бъдем внимателни, когато говорим за това, че младите африканци ще вземат работните места на младите европейци. Подобни доводи просто не седат на крака. На крака. Трябва ясно да виждаме това, защото пактът, който обсъждаме, ще помогне не само за повишаване на нашата сигурност, но също и за гражданското, економическото и културно партньорство, което ни е необходимо с африканския континент. Не става дума само за управление на миграционните потоци. Не това е, е единствената ни цел. Необходим е ни, необходим ни е съюз с африканските страни. И именно това заслужава да бъде наречено революционна промяна. Госпожа Стивенс. Благодаря ви. Днес ни представяте един нов план, с който желаете да подпомогнете транзитните африкански държави, чрез две основни действия. Ще ги накарате да се борят с трафикантите на хора, като същевременно спрат да изпращат мигранти към Европа. А ние смятаме, че е редно да избегнем да се увеличава броя на хората, които загиват в Средиземно море. Важно е да направим всичко необходимо, за да може да настаним истинските бежанци. Създаването на Европейска брегова и гранична охрана също ще ни позволи да върнем обратно незаконните мигранти. Нека обаче да разберем колко точно души можем да приемем тук. Благодаря, господин Верховстат. Благодаря, колеги. Първо бих искал да кажа, че съм много удовлетворен от глобалния подход на комисията и по-специално Европейската гранична и брегова охрана, новата система за убежище. Надявам се, че ще, стане факт до до края на година. Нека да ви кажа, че на първата Първият съвет, на който присъствах през 1990 година, година в Тампере, там горе на север, беше решено да имаме една обща стратегия за миграция и убежище. 17 години по-късно не сме напреднали много. Аз съм много удовлетворен за това, че има глобален подход, но съм... Но се чуда как ще стане това миграционен пакт с трети страни? Ние всъщност какво искате да умножиме сделката с Търция? Ами ще имаме допълнително огромни проблеми, защото нека да ви покажа доклада на Amnesty International от преди една седмица за сделката с Турция. Защо? защото може би в тази част на Средиземно море миграцията спадна, но в други региони на Средиземноморския басейн миграцията се увелича, така че на, на практика мисля, че това в никакъв случай не е решение на проблемите на мигрантите и на търсещите убежища. Защото в, край, в крайна сметка тези бежанци са като блокирани на границата между Сирия и Турция. От друга страна, те не могат да получат убежище, защото Турция не е подписала всички протоколи от Женевската конвенция, така че в крайна сметка тази сделка в крайна сметка е по-скоро проблем, драма а, и вместо да търсиме решение на проблема, ние само ще мултиплицираме проблемите. Аз не смятам, че това е решение за бъдещето. И е, какво? Да им кажем, нави пари, вие задръжте бежанците. Това не може да стане. Аз мисля, че вместо този пакт за миграция трябва да създадем истински партньорства с трети страни. Но и ние, европейците, да откриеме центрове за бежанци в Ливан, в Северна Африка, в Йордания – и да ги, да ги управляваме заедно. И там да, да бъде решено кой е истински беженец и може да бъде прехвърлен в Европейския съюз или кой е мигрант. Да, да създадем и да развиеме проекти в страните по происход или в транзитните страни, за да могат те да намерят работа, да имат някакво бъдеще в тези страни. Защото Нека не забравяме, че демографския растеж в Африка в момента е 4, 5%, економическия растеж е 4-5%, така че ако им кажем само ето на, ние ви ще ви дадеме пари, ако вие задържите бежанците при вас. За мене това не е пакт. Ако това е пакт, аз съм против този пакт. Така че аз мятам, че трябва да създадем истински партньорства, да им помогнем за управлението на границите, за управление на проекти и смятам, че проекта, вашите предложения трябва да се приспособят в, в, този, в тази посока, да, а, колкото до сините карта, синята карта мисля, че беше до, добро начинание по принцип, но не трябва да имаме не десетки е, сини карти или 28 сини карти, а да създадем една единствена европейска синя карта, както има една зелена карта в Съединените щати. Така че аз ви призовавам вие да упражните натиск над съвета и да се създаде една синя карта, а не 28 национални такива. Госпожа Спинели има думата. Благодаря, госпожо председател. Пактът за миграцията а, говори за права, но предложенията противоречат на тези права. Говори се за връщане на мигрантите. А, това е прикрит призив да връщаме повече хора. Говори се, че трябва да се помага на бежанците в собствените им страни. И се споменава 16 африкански страни. Но съществуват и условия. Т.е. економическата помощ ще бъде а, условие, с условия е, съответните страни да настаняват беженците във вътрешни лагери, иначе няма да получават помощта, която ние им даваме. Говориме е, какво от Сирийците, е, Ирак, иракчаните, афганистанците не трябва да напускат и да бягат от страните си, да си останат там в условия на война говорим, че тези страни трябва да бъдат по-силни, да се справят със своите проблеми. Но се питам, знаем ли, знаем ли за какво говорим? Говорим за устойчивост, за психологическа устойчивост и то така най-нахално го правим. нарушаваме системно международното право. Сключваме срам, срамни споразумения с Турция. Това, което правите вие, господин Тимерманс, и е госп... вие, госпожо Могерини, е, е неправилно. Вие просто се съюзявате с най-крайната десница. А, госпожа Сарджентини. Благодаря ви, госпожо председател. Госпожо председател, господин Тимерманс, заедно с Турция сключихме нова сделка. Сключихме нова сделка и с една африканска държава. И чрез тази сделка се опитваме да избегнем смъртта на хората в Средиземно море и да спрем трафикантите на хора. Вие всъщност допускате а, голяма грешка. Проблемът е, че никой не казва на Африка, ние знаем какъв е проблема, ще ви помогнем. Не, ние имаме а, много популисти тук в Европа и затова трябва да се справим с миграционния поток. Ние винаги, а, ние никога не работим превентивно. До сега, от началото на годината до сега загинаха страшно много хора. Това са мигранти, които заслужават закрила. крила. Но в случая загива цял един народ. Основният въпрос, който трябва да си зададем е защо хората идват в Европа. Ние сме съгласни с вас. Трябва да се помогне, за да има законен път към Европа. Но не трябва да се урязва помощта за развитието. В Лисабонския договор е, е разписано, че помощта за развитие трябва да помага на хората – а вие сега желаете да използвате тези средства, за да затворите границата. Господин Тимерманс, много добре знаете, че никой не може да живее при затворени граници. Какво мислят по въпроса министрите на развитието в Европа? Какво мислят членовете на комисията на ОИСР? Знаете ли, проблема е, че взимате парите от най-бедните в Европа, за да спрете мигрантите да идват в Европа. Неустойчивото развитие е основното предизвикателство. Всички ние трябва, както и вие казахте в уловните си думи, да постигнем целите на хилядолетието. Не може да има извинения ако не постигнем резултати. Господин Тимерманс, използвате средства, за да изградите още по-силна крепост Европа, а не за да помогнете на хората. Благодаря ви. Явно има проблем с превода към немски, казва председателката. Само към немски ще се опитаме да оправим проблема. Доколкото разбирам, сега вече има превод. Следващия господин Пак, със заповядайте. Поне Бирминика, колега. Заместник, господин и госпожо, заместник председатели, госпожо председатели, ако ако се опитаме с пари да решиме нещата, това ще има само краткосрочен ефект. Ако комисията е готова да плати няколко милиарда, за да спре миграционните потоци, това няма да ни е, помогне много дълго. Виждате, 6, милион, 6 милиарда бяха ем, предоставени на Турция, а проблема не е решен. Парите ще бъдат похарчени, а проблема ще остане проблем. Защото Може би след половин година ще трябва да се съберем и да видим как, как, къде отидаха обещанията от Пари, от, от Париж, от Лондон и така нататък. Така че мисля, че споразуменията трябва, трябва да бъдат в посока на управление на сигурни граници и развитие на проекти в страните на транзит и страните по происход, за да може да има развитие на тези страни. Трябва също така да се, да се откажеме и от политиката на квоти, защото квотите ще бъдат един неправилен, едно неправилно послание към а, е, мигрантите. Това ще означава, че ние ги очакваме тук. Така че. А, трябва да внимаваме и по-скоро да се пазиме, отколкото да насърчаваме следващо. Господин Вилимски, дами и господа, като слушам изказванията на представителите на Европейската комисия и на главните политически групи тук, се мисля, че като че ли не сме изправени пред огромна миграционна вълна. Но знаете, хаосът е, в съседните страни, хаосът в Египет, в Либия, в Сирия. На времето си всички ръкопляскахме на арабската пролет. Обаче след това се появиха големите проблеми. Започна миграционната вълна. И кои ръкопляскаха на това е явление, наред с левицата. Ръководителите на големите предприятия в Германия, Мерцедес, Ауди и други, е, защото те се радваха, че ще имат ефтина работна ръка. Че едрият бизнес ще стане още по-едър. Но не може да бъде чиста съвестта ни. Трябва да видим какви са политическите ни цели. Сърцата ни са открити към онези, които се нуждаят от помощ и защита. След 56-та година в Унгария, 68 в Чехословакия, след войната в Босна и Херцеговина ние приехме беженците с, открити, с отворени обятия. Но сега мнозина искат да дойдат, но не къде да е, а да дойдат в Централна Европа. Първо се създаваме така наречени безопасни зони в съответните райони, но необходима ни е друга стратегия. Все повече хора ще идват в Европа, но в европейския кораб също може да потъне, ако бъде претоварен. А сега господин Заранополус. Благодаря ви трябва да посетите така наречените горещи точки, бежанските лагери в а, островите в Гърция. Те приличат на концентрационни лагери. Наистина, трябва да разберем, че в случая не става дума просто за събиране на едно място на тези хора, за тяхната закрила. Хората биват оставяни в лагери под дъжда и в студа. Храната е недостатъчна, тази, която ми се предоставя, не бих дал дори и на куче. Европейския съюз разполага със средства, но не прави нищо за тези хора. Тези хора казват, ние не живеем, ние просто дишаме. За нас бъдеще няма. Споразумението с Турция ограничава миграцията, но какво правим всъщност? Хората се пренасочиха към Италия и се давят, давят по пътя за Италия. Просто преместихме трагедията от Гърция в Италия. Знаем какво се случва в бежанските лагери. Само гръцката комунистическа партия се опитва да направи нещо, за да помогне на тези хора – Нека да насочим вниманието си върху държавите на происход на тези хора и да направим така, че те да имат основни а, неща в Гърция. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Аз приветствам този дебат. Ние трябва да наистина да, да, да се опитаме да се пребориме с причините за миграцията, защото в противен случай не ще бъде много късно и трябва да вземаме превентивни мерки. Миграцията е глобален, глобално явление, но Европа трябва да мисли с, не само за утре, а и за други ден, за бъдъци. И за това Държавите членки трябва да намерят тези средства за създаване на инфраструктури, да се помогне на развиващите се страни, нещо като плана Маршал. Разбира се, трябва да има по-добри мерки за реадмисия и за за завръщане на част от незаконните мигранти. И това трябва, разбира се, да бъде част от споразуменията. Също, също, същевременно трябва да създадем достатъчните гаранции за онези, които имат нужда от международна закрила, да могат да я намерят в Европейският съюз. Следващият господин Фленкин. Госпожо председател, колеги, разбира се, ние не можем да не приветстваме тази инициатива. Днес сутринта можеше да се прочете в германските медии, че е необходимо да се окаже натиск върху африканските страни. Не за това става дума обаче, колеги. Необходимо ни е партньорство да проучим причините, поради хората, които хората бягат, да създадем среда и работни места, така че хората да не трябва да търсят късмета си другаде. Необходими са твърди мерки срещу трафикантите чрез съвместни действия с бреговата охрана. Необходимо е да се създадат повече възможности в тези страни. Необходимо е в тези страни наши партньори да създадем условия, така че да може хората, които са избягали от там, да се върнат там. Очевидно, това не може да стане от днес за утре. Но трябва да гледаме в дългосрочен план, не само да се опитваме да решим най-належащите проблеми. Трябва да направим някои неща, които от десетилетия не се решаваме да сторим. Какво ни е необходимо? Най-напред пари. Господин Вебер го спомена. 1 милиард и 800 милиона. Още няколко стотин милиона. Съмнявам се дали страните членки ще искат да участват а, а, в набирането на тези средства. Не съм оптимист по този въпрос трябва страните членки незабавно да направят своите вноски в този допълнителен фонд. Това е първо. Второ, с кого ще сътрудничим? В кои конкретни страни? Необходими са инвестиции, за да се помогне на развитието на демокрацията и възстановяването на мира. Не може да използваме един и същи подход към всички – Необходими са ни конкретни, специфични подходи към съответните страни, които да отговарят и на нашите европейски нужди. Господин Еверич има въпрос към вас. Приемате ли? Господин Еверич. Не. Съжалявам, господин Еверич, не се приема въпрос ми. Сега господин Ван Орден за една минута. Благодаря, госпожо председател. Нуждаем се от коренно различен подход с приоритет намаляването броя на мигрантите, които влизат в Европейския съюз. Настоящия ред в областта на човешките права насърчава миграцията, което означава, че тези хора веднъж след като дойдат на европейска територия могат да очакват само репатриране или недобро заплащане – Имаме конвенции за правата на човека, но те са от много по-голямо значение, отколкото липсата на физически пречки за миграцията. И това, което предложи господин Верховстат, съвсем не е правилният отговор. Какви ще бъдат ефектите от либерализирането на визовия режим? Това означава, че много хора ще могат да влизат в Европа и ще могат да останат, което означава, че няма да може да знаем колко точно са влезли и няма да можем да ги накараме караме да си тръгнат. Госпожо председател, не може да а, искаме държавите да допринасят допълнително или да се взимат средства от европейския бюджет. Това, което искам да кажа, че фондовете в това отношение трябва да се финансират от някъде другаде. Може да има приоритети, някои от старите можем да оставим, но нека да имаме и нови. Няма никакво извинение за призива към нов финансов принос от държавите членки. Благодаря. Благодаря, госпожа Викстром. Една минута. Thank you. Благодаря ви. Безсъмнено трябва да си сътрудничиме по-добре с трети страни, за да, за да можем да управляваме по-добре маршрутите за миграция, за да имаме една достойна политика за онези, които трябва да се върнат и нямат нужда от е, международна закрила. Да, права, прави. Но същевременно трябва да, да, упра, да, да управляваме имиграционните посоки. Комисията трябва да, да разбере, че независимо дали беше декларация или споразумение с Турция, това е един тупик, който и нещо, което бе направено без съгласието на парламента. Необходимо е да се създаде една достойна програма за убежище, но в никакъв случай не можем да предоставяме и проотстъпваме нашата отговорност на трети страни, защото в е, противен случай ще продължим да бъдем заложници за винаги на трети страни. Госпожа Вержия. Благодаря, госпожо председател. Госпожа Могарини говори много добре, но това не отговаря на е, реалността. Изправени сме пред хуманитарна криза. Това е, е реалността. Милиони, 20 милиона бяха изместени поради природни катастрофи. От тях е, и други. Поради тях 1 милион додоха в Европа. Само 1500 е, души е, бяха разселени е, по плана, който беше предвиден. Цялата външна политика на Европейския съюз трябва да се мобилизира, за да се помогне на тези страни в южната част на Африка, където се преживяват страхотна хуманитарна криза. Вече има, хиляди се отдавиха в морето, но ще станат 7 хиляди до края на годината. Как може да казвате, че а, а, че ще може да се борим с трафикантите. Не виждам никаква революция. Виждам тук само цинизъм. Виждаме какво стана в страните като Еритрея, виждаме щетите, които бяха нанесени там. Госпожа Келет за две минути. Благодаря ви. Някои колеги говориха за партньорство, за борба с бедността. Звучи добре, но това не е включено в предложението на комисията. Комисията предлага да използваме всички инструменти на външната политика на Европейския съюз да се използват само за една единствена цел, а именно спирането на бежанците и мигрантите в техния път към Европа. Нямаме санкции дори за да санкционираме нарушаването на човешките права. Сега ще има санкции, ако някоя държава член ако някоя държава не си приеме обратно бежанците, бежанци, които са избягали от съответната държава. Искате да даваме пари на държави като Еритрея, откъдето хората бягат основателно заради принудителния труд, нарушаването на човешките права, мъченията. Няма да има никакво условие обаче от страна на Европейската комисия да се сложи край на това. Не, условието е да се е, прекрати бягството на хората от същите тези неприемливи условия. Какво а, стана с ценностите на Европейския съюз? в външната му политика. Вие споменахте глобалната отговорност. Да, тя е много важна – но къде е отговорността на Европейския съюз, отговорността на държавите членки? Не можем да обикаляме и да казваме на всички, като например на транзитните държави, да приемат повече бежанци, ако самите ние на един от най-богатите континенти на света не си вършим работата. Как ще кажем на Йордания, на Турция или на която и да е друга държава да приема повече бежанци, ако самите ние не можем да приемем някакъв си милион? повече средства няма да ни помогнат. Относно разселването, как ви се ще накарате държавите да приемат стотици хиляди бежанци годишно, а не тези 20 хиляди, за които говорихме миналата година? Кой ще поеме тази отговорност? Проблема, който трябва да разрешим, е тук в Европейския съюз. Не трябва да екстернализираме проблема и да търсим решения другаде. Решение трябва да намерим тук в Европейския съюз. Благодаря. Ферара. Благодаря, госпожа Ферара. Една минута. Грация, президент. Благодаря, госпожо председател. Предложението на комисията е до голяма степен отговаря на предложението, направено от господин Ренци преди няколко месеца. На практика има много малко нови предложения или нови аспекти, които са включвани. Споразумението с Турция потъпка европейските ценности и е Европа в момента ще спомогне за спиране или овладяване на миграционните потоци, като дава пари и е, просто отдава отговорността си. Прекалено бързо говори оратора. Но е, всъщност на къде ще отидат, ще отидат тези пари в джобовете на диктатори, в, при корумпирани правителства, а, при, в нестабилни правителства, като това в Либия, да, ние сме за ам, сътрудничество, но сътрудничество без лицемерие става дума да се помогне на един континент да се развива, а този континент до този момент винаги е бил само и само експлуатиран от европейските кол- кол- колонизатори, господин Прец. Госпожо председател, госпожа Могерини говори за решаването на един глобален проблем – Но какъв е лозунга, който се издига? Да изпратим парите, от които ние се нуждаем в Африка и в Азия. Говорим до 62 милиарда, че ще стигне сумата, като се включат и частните инвестиции. Нещо сравнимо с сумите, които се предвиждат по плана Юнкер. Няма така да решим въпроса, защото инвестиционните условия в Африка са по-лоши, отколкото в Европейския съюз. Ако искаме да инвестираме там, трябва да кажем, че тези средства няма да са достатъчни. Федералното правителство, което разгледаше проблема с вътрешно-германските проблеми с бежанците, ставаше дума за, че са необходими 93 милиарда. Само за милиарда, само за Германия 23 милиарда. Как ще се необходи, как ще стигнат 62 милиарда за цяла Африка? Господин Прецел, господин Еверич, има въпрос към вас. Приемате ли го? Да. Имате думата, господин Еверич. 30 секунди. Благодаря, че имате смелостта да отговорите на въпросът ми. Би било хубаво всички да са така смели. Смятате ли, че трябва така да празнуваме сега едно световно преразпределение на благата, такова каквото искаше едно време Карл Маркс? Мислите ли, че трябва така усърдно да хвърляме пари, които са необходими за нашите собствени страни? Господин Прецел. Колега. във вашата страна ще имате възможност да решите дали да продължавате да, бъде, да членувате в Европейския съюз. А, а, колегите, които говориха преди а, е, вас, а, е, потвърдиха, че това не е някаква комунистическа идея. А, това е наш опит да решим проблемите, пред които сме изправени. Желая ви всичко хубаво за гласуването на 23 юни господин Флохт. Уважаеми колеги, винаги когато в Европа не знаем какво да предприемем, изготвяме нов план. Миналата година бе изготвен подобен нов план, а именно планът за преместването на 160 000 бежанци. Много малка част от тези хора до момента е преместена. Комисарят заяви, че онова, което постигнахме в Егейско море, трябва да постигнем и в Южното Средиземноморие. Но какво постигнахме в Егейско море? Хиляди сирийски бежанци прескосиха Егейско море. Колко от тях до момента са били презаселени? Едва пет държави членки участват в програмата за презаселване. Само няколко стотин души всъщност бяха презаселени как гарантирахме участието на Съединените Американски щати, които са сред основните причинители на тази криза. Госпожо Могерини, съгласен съм с вас за това, че трябва да спасяваме човешки живот в открито море, но нека след като сме спасили тези хора, приложим австралийския модел и ги върнем там, откъдето са дошли. Благодаря, господин Звер do zdaj smo v evropi le gasili požar z različnimi akcijami kratkoročnimi ki so bile sicer nujne da smo začasno zajezili migrantski pritok. z novo dublinsko uredbo in novim migracijskim dogovorom pa se bližamo celoviti rešitvi in tudi dolgoročni rešitvi. Сключихме ново споразумение за миграцията, с което може би ще се доближим до намирането на цялостен подход. Държавите партньори ще използват предоставените им средства за по-добро управление на беженските потоци, най-вече за по-добра охрана на границите си. Средствата ще бъдат използвани и за други мерки, като например борбата срещу корупцията. В страните на происход трябва да има възможност за подаване на молби за обежище. За да може този проект да се превърне в реалност, трябва да инвестираме. При това трябва да инвестираме в економиките на трети страни. Така ще намалеят миграционните потоци към наша територия. Европейските дънакоплаци инвестират много повече в подобно финансиране, много повече от китайците и американците. Но помощта ни трябва да е насочена към онези държави, които спазват международните си ангажименти, които са готови да приемат обратно бежанци, както и да участват в борбата срещу незаконните бежански потоци. Онези правителства, които не ни оказват подобно съдействие, не бива да получават от нас нито финансиране, финансиране, нито облегчени търговски режими, нито облегчени визови режими. Господин Зани има синя карта за вас, господин Звер. Ще отговорите ли на въпроса, господин Зани? 30 секунди. Е, е, господин Шани, колеги, колегата упомена, че са необходими инвестиции. Инвестиции в страните на происход на мигрантите. Имам два въпроса към вас. Смятате ли, че може да бъде разширен обхватът на плана Юнкер, така че по него да се финансират подобни програми? Второ, може ли да се подсилят двустранните отношения с тези страни, като им се предоставя повече финансиране? Благодаря за въпроса ви. Има такава идея, идея за разширяването на обхвата на плана Юнкер под надслов план Юнкер 2. Става дума за финансирането на трети страни. Европа е един от най-големите донори на хуманитарна помощ в света. Предоставяме помощ в много по-голям размер от Съединените щати, например. Без нашата помощ в трети страни няма да може да се установят просперитет и развитие. Мисля, че Създаването на подобен фонд е един от най-важните инструменти за борба срещу незаконната миграция. Господин Панцери. Благодаря. Успеха на нашите действия зависи от серия условия. Първо, една миграционна политика, която да е ефикасна и вътрешна, и външна, която да се основава на законния път, солидарността и зачитането на правата на човека. На второ място, инвестиции е, в партньори, на които може да се вярва. Реалистична политика и го казвам на колегата Верховщад, за да имаме истински партньорства е нужен нов подход, който да не е толкова либерален в търговската политика. Сътрудничество, а не експлоатация. На трето място и на последно, необходими са достатъчно финансови средства, истински такива. Трябва да преодолеем онези сенки, които все още съществуват в съвета между държавите членки по един от въпросите и един от документите, по които говорим за развитие. Аз лично предпочитам еврооблигациите, но ако харесаме вашите предложения, то тогава ще е добре да има една предпазна клауза, където да има време за верифициране на условията. И ако те не са верифицирани, то тогава трябва да се заложат други инструменти за решаване на проблемите. Благодаря. И аз ви благодаря, господин Мария, за една минута. Благодаря. Очевидно е, че в, пълната, в първата половина на нашия век ще видим голяма миграция на народите има различни причини за това и ние ще трябва да можем да се справим с тези мигрантски потоци. Затова трябва да се борим и с каноджиите, да упражним натиск върху Турция, за да се спазва споразумението, което подписахме, както и споразумението от Лавалета. Трябва да работим и по-енергично за връщане на хората в страните по происход и за съставане на горещи точки, т.е. приемни центрове в Средиземноморието. Необходимо е също да се работи и за заселването и интегрирането на тези хора в Европа. Необходимо е и да се е, преодолее бедността в страните по происход госпожа Гризбек. Благодаря. Многобройни сме тези, които споделят амбициозните проекти за помощ, за партньорство с конкретни трети страни. Партньорства, които очакваме от дълго време, както поясни господин Верховщад. И сега искам така да ви е, да подчертая отново това, което и вие казахте, а именно – за необходимост на дейност в Средиземноморието. Ето, съвсем наскоро е, се отдавиха отново е, стотици. Трябва да се започне вече с действия, не само с думи. И в момента, в който е, работим с всички сили по този въпрос, и съвета, и Европейската е, комисия не искат да приемат, че операциите по спасяване по море са основен компонент на цялата ни стратегия. Ние трябва да имаме една много силна политика, за да бъдеме, за да може действията ни да отговарят и на думите ни. Благодаря. Госпожа Бьорк, една минута. Това предложение не се свежда до сътрудничество, то не се отнася и до миграцията. Това предложение е насочено към спиране на беженските потоци. Проявяваме ксенофобия, Не обръщаме поглед напред към бъдещето. Защо? Защото на практика слагаме край на човешките права, затваряйки границите си, например. Това е срамно. Европейските граждани не искат да са свидетели на подобен цинизъм, не искат Европа да се изолира. Трябва да проведем сериозни разисквания за една по-солидарна, по-отворена Европа, Европа, която проявява отговорност и приема бежанци. Президента. Благодаря, госпожо председател. Отговорът ни на хуманитарната криза в Европа трябва да бъде цялостен. Съгласен съм, че Африка трябва да получи все по-голямо политическо внимание, независимо от това, Първите идеи, които се предлагат по този миграционен пакт, не споменават два много важни момента. На първо място не се споменава защитата на правата на човека. Като че ли се интересуваме само от това да се отървем от беженците и настоящите и бъдещите. И сме готови дори да платим, за да се освободим от тях. Следващото нещо, което липсва, е свързано с първото. Напълно вярваме на всички африкански лидери. И морално, и нравствено, и економически. Въпросът ми е, ще вярваме ли, например, държави, които се споменаха тук, както имаме доверие на Турция? що се отнася до защита на правата на човека. И ако няма демократичен контрол по нашите процедури а, с трети страни, то тогава ще повторим всички грешки, направени в близкото минало. Благодаря, господин заместник председател. И благодаря, госпожо председател. Господин Лавия, имате син картон към колегата или не? Госпожа, госпожа Аткинсън. Защо не? казва ораторът. Говорите за права на човека, Говорите за права на човека. Не бихте ли се съгласил с мен, че има цяла индустрия за правата на човека, която говори, работи срещу нас. По BBC наскоро се изправих пред Червения кръст и им казах, превръщате економическите мигранти в бежанци. И той ми каза, да, има такова нещо. Преди три седмици бях в гръцките лагери с мигранти и попитах, смятате ли, че данакоплаците трябва да пилеят парите си по такива инициативи? Питам и вас. Заповядайте. Не бива да се бъркат нещата. Правата на човека трябва да са факт навсякъде. Ако някой не ги гарантира, това не е мой проблем. Ние трябва да ги гарантираме. Благодаря. Благодаря, господин Хукем. Благодаря, госпожо председател. Аз идвам от северната граница на Шенген и в Диеп, въпреки че има огромно усилие за сигурност, трафикантите се опитват непрекъснато да преодолеят мрежите. Нито едно пени от дънокоплатците от Обединеното кралство не следва да отива за подобни политики. Ако искаме да се борим с миграцията, да спрем смъртните случаи в Средиземноморието, не можем да вървим по този начин. Ние имаме собствена визия за това какво трябва да се прави в Обединеното кралство. Сега се разработват планове за обща гранична и, и, и крайбрежна охрана. Защо е необходимо да има такава? Може би защото знаят, че е, народа на Обединеното кралство е, ще се отдръпне от подобни мерки. Призовавам всички тези, които не са решили как да гласуват в референдума в Обединеното кралство, имайте предвид е, мигра... политиката за мигранти се решава на европейско ниво и ще изисква много пари по-добре е да напуснем Европейския съюз. Благодаря. Към вас има отправена синя карта. Господин Хукем, има синя карта към вас от господин Богович. Приемате ли? Заповядайте. По 23. junijo е заготово причакувати ще напрей vrsto ли. След 23 юни със сигурност в продължение на много години ще сме изложени на силен миграционен натиск от Африка и други държави. Ако на 23 юни Великобритания излезе от Европейския съюз, то как според вас страната ще участва в решаването на този хуманитарен проблем? Смятате ли, че той ще се реши от само себе си, без приноса на Великобритания? Имате договор за отговор. 25 юни е, е датата. Когато напуснем Европейския съюз, Европейския съюз ще трябва да търси начин да си решава проблемите. Ние ще си решаваме нашите проблеми и ще си пазим нашите граници. Господин Фонтана. Благодаря. Искам да благодаря от името на групата Върховния председател Морини, Могерини за съчувствието, и онези, които изразиха съболезнования в този момент. Има два момента, които трябва да бъдат подчертани. Първият. Да, има притоци на мигранти. Тези притоци често се стимулират и печелят престъпни организации от тях. Често това са дори терористични организации, които след това правят атентати в нашите страни и се свързват с онези е, криминални организации, които имаме в Европа. Така че трябва да блокираме тези притоци. От друга страна, има едно право, което е неотменимо. Това право може да даде правото на всеки да расте в държавата, в която се е родил. Затова трябва да помогнем на африканските държави, но трябва да се внимава, защото тези африкански държави трябва да изпълняват нашите политики, за да може хората да останат на тяхна територия и да не стане, както стана с Турция, да правим съюзи с Турция, която не спазва правата на човека и се създават големи проблеми и не спазват нашите политики. Благодаря. Благодаря. Господин Синадинос. Една минута. Συζητάμε για ένα σχέδιο αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών τη μετανάστευση. Говорим за поредния план, насочен към справенето с първопричините за проблема. Какво стана с първоначалните ни планове, с предходните такива? Овенчаха ли се те с успех или не? Проблемът е, че никой не поема отговорността, а се провалихме, напълно се провалихме на територията на Балканите, например. Провалихме се и защото прилагаме член 25 от споразумението с Шенген. Изготвихме и още един план за обратното приемане от трети страни като сключихме споразумение с Турция. Продължаваме да чакаме прилагането на този план. За приемането на какви хора говорите всъщност? Защо не вземате предвид квалифицирани хора, като научни работници, например? Говорите за хора, които са със съвършено различна от нашата нагласа. В един момент някой ще трябва да поеме отговорността за случилото се в Париж, Брюксел, Копенхаген. Накрая, нека кажа нещо по адрес на колегата от Гръцката комунистическа партия. Госпожа Габриел, благодаря госпожо председател. Мнозина настояваме тук в тази зала да има е, реална интеграция на миграциите, да има реална външна политика и реална дипломация за миграцията. И сега остава да конкретизираме и е, промените в нашия подход. В такъв смисъл искам да подчертая три елемента. Първо, да бъде е, направен сериозен анализ на финансирането. После, в е, някои страни има добри практики и ние трябва да ги осмислим. После е въпроса за ефикавността на нашите финансови инструменти. Трябва да си зададем този въпрос, да намалим броя на приоритетите, за да има по-голямо въздействие. После, Африка е ключов е, континент. Това е така по отношение на управлението на миграцията. Трябва да има подкрепа за контрола на границите между африканските страни, да има управление на този процес и там. И е изключително важно да търсим резултати в е, сътрудничеството за развитие. Така ще можем да направим и подходящия подход с стимули, да не пренебрегваме и други инструменти, економически и търговски, за да се спазват и човешките права. Освен това, трябва да отделяме сериозно внимание на посланията, които се изпла... изпращат от страни, които за момента не са приоритетни за нас. После, е, регионалното сътрудничество в Африка е важно. Е, плана за действие прият в е, Лавалета, какви мерки са взети, за да се реализира потенциала на диаспората от Африка в Европа? Какви са възможностите за сътрудничеството с страните от, е, от Татък екватора и Европа? Благодаря. Господин Гереро, една минута. Благодаря. Ако приемем миграционния подход и всъщност е, приемайки го, е, Европейската комисия е тръгнала по правия път. Това е холистична визия, която взема предвид различните аспекти на миграцията. Подписват се споразумения с държавите по происход и транзитните държави. Има средносрочен и дългосрочен подход. Има 70 милиона разселени лица по света в резултат на войни. И ако искаме да бъдем глобален играч при превенцията на конфликтите, то тогава трябва да се борим и с миграцията. Има и над 60 милиона по света, които също са разселени поради други кризи хуманитарни, климатични и така нататък. Като докладчик по хуманитарната помощ в Европейския парламент, трябва да кажа, че винаги трябва да се основаваме на хуманитарното право, на правата на човека и принципите на хуманитарната дейност. Благодаря. Благодаря, господин Кьолман. Благодаря, госпожо председател. От името на ЕКАРЕ, най-вече от името на партия Алфа, заявявам, че според нас мерките, които обсъждаме днес, са изключително важни. Въпреки това, трябва да признаем, че колкото и да е важно да се предоставя помощ на страните, намиращи се в криза, не бива да забравяме и за съпътстващите мерки. А съпътстващите мерки трябва да се предприемат тук, в Европейския съюз. Европейският съюз до момента се провали с прилагането на тези мерки. Все още нямаме общ подход към охраната на външните си граници. Не се прилага уеднаквено действащото законодателство. Всяка държава членка действа на своя глава. Някои държави членки продължават да твърдят, че могат да поем, приемат неограничен брой бежанци, за разлика от други, които са въвели квоти или пък се изолират. Ако как при това положение следва да гарантираме охраната на външните граници на Европейския съюз? Почти невъзможно е това, според мен. Трябва да подпомагаме както трети страни, така и държавите членки. Нека решим първо своите проблеми. Госпожа Млинар, благодаря, госпожо председател. Приветствам решението на комисията да предостави финансови стимули за решаването на беженската криза. Споразумението с Турция обаче не може да е пример в това отношение. Надявам се, че ще се вслушате в предложението на Австрия, която би искала да се прилага австралийският модел. Австрия предлага да се извършват спасителни операции в открито море, след което обаче спасените да се настаняват на отдалечени острови. Това действие обаче е в противоречие с Женевската конвенция. Не може освен това и да се приложи на практика чии въоръжени сили, в чии териториални води следва да се погрижат за това плавателните съдове, на чието борт, борт се намират бежанци, да не достигнат до Европейския съюз. Трябва да се намери решение, което да обхване всички държави членки. Докато не се представи такова решение, Австрия, подобно на други държави членки, ще трябва да прилага решенията на Европейския парламент и на Европейската комисия. Това би било добре за всички ни. Господин Хризогонос. Европейската комисия говори за е, споразумение, е, пакта за миграцията и най-важният елемент е контрола на външните граници и борба с трафикантите в сътрудничество с Африка и азиатските страни е, в съответствие с споразумението с Турция. Но това са само временни мерки, не се решават корените проблеми на явлението. Мигрантските потоци се дължат главно на политиките за економии и факта, че няма съответни политики е, за, е, от демографска гледна точка в Европа има проблеми с раждаемостта. В много от страните има и бедност. Затова трябва да има целенасочени мерки за създаване на работни места за младите и за установяване на мир в Близкия изток и в Африка, така че хората там да имат по-добър живот. Ако тези проблеми не се решат, нещата ще се влушат. Госпожа Скот Като. Благодаря. Някои хора наистина се безпокоят от въздействието на миграцията, но стандарта на дебата за тази тема в Обединеното кралство е доста безвкусен. Бъркат се три момента. На първо място контрола на границите. Всички онези, които са против, знаят, че контролираме границите си. След това убежище за онези, които искат убежище. Беденото кралство отхвърли своето е, задължение да бъде солидарно с е, онези държави, от които се бяга. Ние носим голяма отговорност е, поради ужасната ни намеса в Близкия изток. Свободно движение на трето място. Това е основна част от единния пазар. Економиката ни зависи от това бизнесът и домакинствата ще пострадат, ако излезем а, от а, Съюза, а, защото има много наши сънародници, които работят в Европейския съюз. Госпожа Вон Шторп. Отсъства следващият оратор. една минута. Доверителният фонд за Африка струва милиарди на британските дънакоплаци. Обединеното кралство е вторият се нарежда на второ място в класацията на международните донори на хуманитарна помощ. Инвестирали сме огромни суми в африканския континент, а вие изисквате от нас да инвестираме повече да финансираме неправителствени организации, които работят против волята на нашите граждани. Миналата седмица бях в Гърция. Депутатите социалисти заявиха, че предстои да отворим границите си. Предложиха да отворим границите си, но дори и неправителствените организации се противопоставиха на тази идея. Не може да проистече нищо от милиардите, които наливаме в цялата тази индустрия за защита на правата на човека. Единственото, което можем да направим е да отхвърлим направените предложения, да се противопоставим на Европейския съюз и да гласуваме за излизането на Великобритания от съюза на 23 юни. Госпожа Аткинсън, синя карта от господин Ждеховски. Ще отговорите ли на въпроса? Госпожа Аткинсън, Съгласна ли сте с някои, които са за оставането в Европейския съюз? Тези хора твърдят, че онези, които са за излизането на страната ви от Европейския съюз, не са запознати с фактите и говорят глупости. Заявихте, че депутатите социалисти в Либе са се обявили за отварянето на границите на Европейския съюз. Кога за последен път участвахте в заседание на комисията Либе и чухте подобни изявления? Госпожа Апкинсън, имате думата. Преди Две седмици бях на заседание на комисията Либе. Освен това участвах и в заседание на председателския съвет. Изисках да не се включи една точка в дневния ред и това бе споразумението Европейски съюз Турция. Британският депутат господин Къркоп обаче отказа да се прокара това предложение на нашата група. Преди три седмици пък бях в беженски лагер и тогава господин Нидермюлер, социалист, заяви, че иска да работи с комисията за отварянето на границите. На въпросното заседание три различни представители на три различни организации заявиха, че не може да се прави такова предложение, защото е опасно, защото ще отправим погрешно послание към Африка и други страни. Страни, от които към нашата територия се насочват хиляди мигранти, които ние не можем да си позволим. Господин Корвин Мике, мигранти. Благодаря. Проблема не е за това, че е, тук идват мигранти. Просто не идват правилните хора. Те не искат да работят, а пък е, смятат, че ще получават много високи е, социални помощи. Те искат само това. 3000 юро се цитират като суми. И един дипломат е, коментира, че е, в Европа се изливат африкански отпадъци. И е, ние трябва да спрем с плащането на помощи, трябва да накараме тези хора да работят. И те ще се научат най-добре, като ги, им дадем примера, като спрем да им плащаме помощи и спрем да плащаме помощи и на нашите хора, това ще стане тогава няма да има и затруднения с политическата ни система. Ако обичате, не следва да употребявате подобни изрази, ако проявявате уважение към своите колеги тук в залата. You want to say something? Okay, Mr. Mike, there is a blue card. Господин Мике, към вас е отправена синя карта. Приемате ли? Заповядайте. Имате думата. Господин Корин Мике, какви факти е, използвате, когато правите подобни заявления? Знаете, колко много са получили европейски други части от света от експлуатацията на Африка векове наред. Господин Мике, имате думата за отговор. Не разбирам всъщност каква е връзката между експлуатацията на Африка и Европа, е, Америка също бе експлуатирана, но се е, развива прекрасно. Цитирах е, конгуански дипломат, който е много добре запознат с проблемите на миграцията. Когато хората получават пари без да правят нищо, те се деморализират, не могат да стоят на помощи. Господин Ангел има думата за минута и половина. To, uh благодаря, госпожо председател. Не винаги е приятно да се наблюдава сюрреализма, който придобиват дебатите тук в парламента. Някои говориха за това, че беженците струват прекалено много на нежгорките британски данакоплатци. Би ми се искало Великобритания на 23 юни да излезе от Европейския съюз от чисто хуманитарни съображения в полза на нещастните британски данакоплатци. Би ми се искало да вярвам в онова, което казаха госпожа заместник председателя, и върховен представител и господин заместник председателя на комисията. Онова, което предлагате обаче няма да е достатъчно. То може да сработи за определени африкански държави, които се финансират по доверителния фонд, но няма да допринесе за развитието на африканския континент като цяло. Предвижда се да се извадят 500 милиона от резерва по Европейския фонд за развитие. Това е по-низко дори от сумата, която ще инвестира Китай в един свой инфраструктурен проект в Африка следващата година. Показателно е и за готовността, която проявяваме за финансиране. Готовността, която проявяваме да подплатим думите си с дела. А са необходими дела, ако искаме да допринесем за възраждането на Африка. Онова, което предлагате, не е достатъчно. Госпожа Демонта има думата. Благодаря. Последната трагедия, която беше близо до Либия и до Крит, ни припомня как този феномен продължава а, е, да е нещо, което трябва да бъде решено спешен план. Бе прекъснат а, е, Балканския план и сега единствения път остава Средиземноморието. Предложените днес а, е, идеи искат да създадат нов подход към миграционната криза, да има сътрудничество между а, държавите по проитните държави. Инвестициите в економиката на тези държави посредством инфраструктурни проекти и с ресурси, които не идват само от общностния бюджет, с а, сигурност е една добра отправна точка за подобряване на нашите действия. Италия от край време иска политики в тази посока – Не мисля, че скоро ще спрат тези потоци. Ще е нужно да работим всички. Трябва да си припомним, че става дума за европейски въпрос, а не въпрос, пред който са изправени само отделни държави членки. Благодаря. И аз благодаря, господин Зиле. Комисар, вице-президент Кункс, Господин заместник е, председател, госпожо комисар, Европейската комисия се връща на добре изпитани методи от предходната криза а, с мигрантите от Марокко към Италия и така нататък. Тоест да се праща на мигрантите да стоят извън границите на Европа. Госпожа Могерини казва, че подходът е променен, че мигрантската криза не е европейския световен проблем. Така е, но вместо помощ за Африка ние се опитваме да правим инвестиции, но си променяме и отношението. Първо казвахме, че всички мигранти имат място в Европа и че те ще работят в полза на европейската економика и ще включат и е, европейските младежи на трудовия пазар – а сега а, правиме опити е, да разпределяме мигрантите в отделните страни членки и настройваме е, страните една срещу друга. Но трафикантите няма да се откажат от толкова доходос, доходоносния си е, източник. Благодаря, господин Паят. Системните действия за решаване на миграционния проблем са важни. Ясно е, че нито Европейският съюз, нито светът направиха достатъчно за бежанците. Предприеха достатъчно ефективни действия, така че бежанците да могат да намерят подслон в други държави. В Йордания, в Ливан и други държави. Например, децата на беженците не могат да посещават училище, няма достъп до здравни услуги. Европейският съюз трябва да предостави много повече помощ на онези беженци, които се намират близо до страните си на происход. Само така ще се намали миграционният натиск в Средиземноморието. Ако не можем да създадем по-добри условия за беженците, колкото се може по-близо до страните им на происход, няма да ни помогнат никакви споразумения, като това с Турция. Беженците ще продължават да предприемат опасни пътувания. Благодаря. Положението се влушава с всяка изминала минута. Много деца, невръстни, загиват. 900 човека са загинали в Средиземно море последните месеци. Неприемливо е всичко това. Не е възможно официалната политика на Съюза да е да се затварят граници и да се подписват споразумения за реадмисия с Турция. Трагично е положението. Дори хората, които се биват спасени в морето, след това се изправят пред ужасяващи е, условия на живот и тези така наречени хотспот се превръщат в концентрационни лагери. Правим празни обещания. Трябва да предприемем бързи стъпки с общата система за убежище. Трябва да създадем законни пътища за миграция, както и една постоянна система за разпределение на бежанците. Необходими са също и е, достойни условия на живот за хората, които са в тези лагери. Анеман си има думата. Дами и господа, Тук говориме за договор за миграцията, за европейски подход, но това не е нормална договореност. Просто отваряме широко вратите за това, на това, което наричате закон на миграция, т.е. разширяваме мръсната сделка с Ердоган. И всичко това се подкрепя от е, вечното ви искане за повече пари за миграцията. Предупреждаваме гражданите на Европа. Шенген се провели. Провали се политиката на отворените врати в Европа. И не бива да си затваряме очите пред факта, че трябва да има по-малко европейски политики за миграцията. Господин Радев прецедентната миграционна криза от последните няколко години ясно показа че нито една държава не може да се справи сама и затова са необходими както координирани общоевропейски действия така и тясно сътрудничество с трети държави. затова съм на мнение че европейският съюз трябва да предприеме три конкретни мерки с цел намаляване на миграционния натиск към европа. на първо място трябва да се прави разлика между икономически мигранти и бежанци търсещите по добър начин на живот могат да се възползват от легалните начини за влизане на европейската територия но според нито едно законодателство те нямат право да влизат в европейския съюз нелегално опитвайки се да преминат нерегламентирано границите. трябва да се разсее надеждата че европа ще им окаже същата подкрепа както на бежанците бягащи от война. освен това европейският съюз трябва да засили връщането на нелегални емигранти в държавите им на произход затова приветствам подсилената роля на европейската гранична и брегова охрана в тази насока. но за да бъде ефективна работата на новата служба европейският съюз трябва бързо да подпише споразумение за реадмисия с държавите на произход. на последно място съм на мнение че трябва да се разгледа отново възможността за създаване на горещи точки извън европейската територия. вярвам че тази мярка ще доведе до намаляване на миграционния натиск към европа защото единствено тези които имат право на международна закрила ще могат да достигнат до държавите членки вследствие на одобряване на молбата им според европейското законодателство. преодоляването на миграционната криза изисква нови мерки и подход от страна на европейския съюз като засилване на международното сътрудничество е важен компонент от пакета действия на съюза в тази насока. благодаря ви. Благодаря. С удоволствие изчетах това съобщение. Има, разбира се, преговори с Турция, но има много уязвими страни, които имат нужда от нашето внимание. Това ясно се каза днес. Държавите членки са дали само 80 милиона за доверителния фонд, който е над милиард и половина. Т.е. необходими са нови средства, особено развойна помощ защото пък от друга страна, ако даваме повече за повече, може да се окажем в ситуация, в която даваме повече за по-малко. Мисля, че предложението на Италия за еврооблигации е положително. Това са не само финансови облигации, това са облигации за солидарност между Европа и света. След конференцията на ОНЕ за финансиране на развитието се поеха и ангажименти в КОП-21 за климатичните изменения. Също поехме задължение за данък върху финансовите транзакции. Ето ви нови начини за набиране на средства. Да се прави е, сделка с трети страни е безвкусно. Не се правят сделки за човешки живот, но Европейския съюз точно това направи. Правим концесии за споразумение за реадмисия вече много години. Ако искаме допълнителни средства наистина, ако наистина признаваме, че 86% са на юг и ако тези нови средства подобрят е, живота на тези бежанци или пък хората в държавите, където те живеят, ако ние обещаем безопасни пътища на законните мигранти, то тогава трябва да го подкрепим. Това съобщение на първо четене всъщност попада в капана на това, че всъщност сме по-добри по, от финансирането, отколкото по предприемането на дипломатически и политически действия. Трябва да се съсредоточим повече върху дипломатическата си роля при е, решаване на конфликтите. Трябва да има активни усилия за разрешаване а, на конфликтите. Не само да говорим за това, а да го направим на практика. Знам, че върховният председател, представител и заместник председател, тя се е ангажирала и заместник председателя Тимерман си тя могат да получат нашата подкрепа. Благодаря господин Хауец. Господин Корвин Мике вдигна син картон, поиска думата, заповядайте. По процедура ли? По процедура. Не искам да отговарям на въпрос на депутат, който говори такива неща и не му давам разрешение да ме пита. Δεν ζητά μπλε Господин Хамед, не, не, не, не е син картон. По процедурен въпрос се иска думата. Заповядайте, господин Мике. В моето изказване бе използвана думата shit. Аз казах шамбол на полски, което на английски е сеспул. Uh, на немския обшаум, пък, а пък на английски е скам. Това не е шит. Така че аз не отговарям за превода. Мάλιστα, мάλιστα. Εντάξει, εντάξει, ти на την ми ерминия, όσων είπατε. Добре. Не беше приятно това, което казахте, така или иначе. Господин Сулик за една минута. Dankeschön. Благодаря. Политическият елит на Европейския съюз е прекалено слаб, за да може наистина да защити Европа. Предпочитаме да плащаме на трети страни, за да не допускат те беженци на наша територия. Това е не само безотговорно, но и опасно, тъй като изпадаме в зависимост от тези държави. Затварянето на македонската граница доведе до чувствителен спад в броя на беженците, а не споразумението с Турция. Италия също трябва да осъзнае, че трябва да затвори и охранява границите си. В противен случай ще го направи Австрия на прохода Бренер. Иллюзорно е да смятаме, че механизмите за преразпределяне или пък фондът за Африка ще решат проблемите ни. Да, нека помогнем на онези, които се нуждаят от помощ, но нека им помогнем на територията на трети страни. Повечето граждани на Европейския съюз са против масовата имиграция. Ако днешният политически елит не осъзнае това, ако не е в състояние да защитава гражданите, те ще се превърнат в екстремисти, но не защото са крайно настроени, а защото политиката просто се е провалила. Председателят господин Шулик, синя карта от господин Коста. Ще отговорите ли на въпроса? Госпожа Коста, извинете. Имате думата, госпожа Коста. Италия трябва да затвори границите, казвате вие Означава ли това да изблъскваме в морето хората, които пристигат по море и които често идват от места, където има война? Говорим за жени, за деца. Какво имате предвид под затваряне на морските граници от страна на Италия? Да ги изтласкваме ли? Кирия Шулик, Трианда, де второ για την пандиш? Господин Шулик, имате 30 секунди за отговор. Не предлагам да връщате тези хора обратно в морето, нито пък да ги прострелвате. Предлагам да ги връщате там, откъдето са дошли. За целта Европа трябва да изгради централни лагери по модела на Либия, по модела на Турция и на Ливан. Това е решението. Решението не е хората да се преразпределят на европейска територия. И след това да ги изпращаме така или иначе обратно. Все едно са колетна пратка. Господин Теличка. Договора с Турция всъщност разруши бизнес модела на контрабандистите, трафикантите. И там имаше много сериозна организация и по един, топо маршрут, който беше много по-рискован и е смъртоносен. Така че вашия пакет е от ключово значение. Можем да обсъждаме подробностите, можем да не се съгласяваме с някои неща, но подходът е правилен. Не виждам никакъв проблем да се свърши, помощ, да се свърже помощта за е, развитие с контрола на мигрантските потоци. Няма и проблем тя да се свърши, разбира се, и с решаване на проблемите, които строят в основата на тези явления. Но искам да кажа, че това е правилният подход, но той няма да сработи достатъчно добре, ако нямаме строга, сериозна политика за връщане. По този въпрос трябва да работим. Ако имаме такава политика, ако има баланс, в края на кращата съм убеден, че ще имаме единство в Европейския съюз за така необходимото ни европейско решение. В момента има много голяма поляризация по много въпроси. Благодаря. Госпожа Бизото. Благодаря. Омръзна ни да слушаме това, което казва Ренци и скъпата Могерини. Незаконната миграция ни окупира. Наричате ни ксенофоби, расисти, и какви ли още не. А какво правите? Вие нищичко, само приказвате, празни прикасти и навеждате глава под сабията. Казвате, че емигрантите са ресурси да се използваме. Да ви е срам трябва. Срам да ви е, защото водите хората за носа, защото вие сте съучастници в тази инвазия и тази окупация от а, а, мигрантите. Пълни лъжи, плана Юнкер и това, което казва Ренци. А, никакво преместване няма на мигранти какво се случва с нас. Ние се пържим в този ад всеки ден. Имигрантите ни окупират. Трябва да се спре веднага тази окупация, трябва да се затворят веднага границите и да се опазят нашите граници. Лого ехи για една лепто, για една миси лепто, κύριος Брок. За минута и половина господин Брок. Господин председател, госпожо заместник председател, господин заместник председател, колеги, Слушайки някои от изказващите се тук, мисля, че трябва да кажа, че унези, които не желаят по никакъв начин да приемат бежанци, се опитват да предотвратят всякакви мерки за тяхното приемане. Тези хора проявяват лицемерие. Целта на споразумението с Турция е да се разбие бизнес моделът на контрабандистите на хора. Освен това, Целта на това споразумение е да се помогне на пребиваващите на турска територия. Затова и предоставихме въпросните 6 милиарда. Това споразумение вече води до първи резултати. Как можем да пращаме хората обратно в страните им на происход, при положение, че нямаме сключени с тези страни споразумения за обратно приемане. Онова, което предлагате, просто е глупаво. А проблемът с Африка е много сериозен, тъй като е на дневен ред вече от много години. Става дума за проблем с развитието. Там трябва да помогнем на беженците в беженските лагери, да им гарантираме достойни условия на живот, да им дадем възможност да се завърнат в страните си на происход. Трябва да разбием и бизнес модела на контрабандистите на хора по северноафриканското крайбрежие. Ето това трябва да предприемем. Трябва да спасяваме хората в открито море и да ги приемаме на наша територия. Всичко друго за мен като християнин е безотговорно. Трябва да намерим хуманно, разумно решение. Затова призовавам комисията да продължи работа по своето предложение и да го реализира. Председателят благодаря. Предизвикахте вълна от сини карти. Ще дам възможност за един въпрос на първия колега, който вдигна синия картон. Ще отговорите ли на въпроса? Ще дам думата на господин Кристе. Господин Шулик и господин Теличка вече са се изказвали с синя карта, затова думата има сега господин Кристея. Уважаеми колега, във вашето изказване вие говорихте за страни, които не искат да приемат иммигранти. Бих искал да ви запитам, как е, точно ще коментирате е, непреклонната позиция на президента на Румъния? Първо говорих не за държави, а за някои колеги, които са против бежанците, поради което са и против мерки за приемането на бежанци. Освен това, ако искаме да намалим броя на бежанците, мисля, че ще трябва да обсъдим въпроса за разпределянето им на наша територия. Освен това, установихме, че единствено ако работим за справянето с първопричините в държавите на происход, именно военни конфликти, кризи на развитието, то ще можем да постигнем наистина решаващи резултати. Не бива да оставяме хората да се давят в морето, да изграждаме огради от бодлива тел, да затваряме прохода Бренер. Гърция и Италия са две значими европейски култури. Не биват тези държави да се превръщат в европейски бежанци лагери, а това ще е именно резултатът от изграждането на огради по границите. Това е мярка от студената война. Господин Пападакис. И... Благодаря. Успехът на тази е, нова политика за презаселване на мигрантите – не е свързан с нови мерки, а с прилагането на съществуващите така както трябва. И ако не го направим, отново сме обречени на неуспех, така както се случи с програмата за презаселване. Така че нека се придържаме към договореното, нека да се спазват човешките права, Нека да намериме пътища за законна миграция и да търсиме повече сътрудничество с трети страни и възможности за финансиране. Това са основните елементи, които трябва да се включат в новото споразумение. Трябва да има и общи политики и общо управление на нашите външни граници незаконната дейност трябва да бъде прекратена. Не означава това да затваряме границите. Господин Лавия има думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря на заместник председателите на комисията за това предложение, с което излиза днес пред нас. И според мен то върви в правилната посока. Трябва да започнем един прекрасен процес на инвестиции в страните по происход, за да може хората да останат там – там трябва да има възможности за развитие, за да се спре процеса на миграция. Знаем, че увеличаването на африканското население прави така, че до 30 години тези потоци ще бъдат още по-високи. Т.е. имаме малко време, в което да се намесим. И точно тук трябва да направим много стабилни връзки с тези трети страни. Не знам дали ще са достатъчни тези 500 милиона, но са една стъпка в правилната посока. Необходимо обаче е повече. Господин председателят Тимерманс говореше за микс от положителни и отрицателни стимули. Искам ми се да чуя и негативните. Хубаво е да има негативни мерки и за онези държави в Европа, които не участват в процесите и които не искат да са солидарни. Защото всички сме европейски държави и няма държави, които понеже са по-близо до границата, да трябва да правят повече. Трябва всички да си сътрудничим и да положим общи усилия. Има, казахте, негативни стимули и трябва да има такива за онези, които са против и които не си сътрудничат с останалите, за да има успех в тази истинска европейска операция. Благодаря. Благодаря, господин Лавия. Има син картон от господин Фрунзолика. Приемате ли? Господин Фрунзолика, имате думата за 30 секунди. Uh, um, Благодаря, председателю колега. Поради економическото положение, поради социалното положение, поради гражданските войни, е, които текат в африкански държави, в Европа ще имаме все повече мигранти през следващите години, особено от Африка. Не мислите ли, че Европейският съюз трябва да направи една дългосрочна политика и стратегия, за да се изправи пред това предизвикателство? Няма да нужда да говорим само за практически мерки в момента, които да се прилагат сега. Имаме нужда от дългосрочна стратегия. Благодаря. Благодаря. Много ви моля да спазвате времето, което ви е заделено. Това не е време за реч, това е време за въпрос. Имате дума за 30 секунди също. Тази стратегия не е краткосрочна, тъй като инвестициите в африканските страни е, няма да бъдат краткосрочни като резултат, т.е. не може да очакваме бързи резултати. Говорим за един пакет от милиарди през много години и дори още повече трябва да се направи, за да бъде по-ефикасна и ефективна тази стратегия. Съгласен съм, да, трябва да има дългосрочна стратегия, защото в краткосрочен план трябва само да запушваме пробойните. Благодаря, госпожа Родригеш. Госпожо заместник председател, господин заместник председател, уважаеми колеги. Положението е ясно. Или Европа ще си остане стар континент, т.е. ще остане на отбранителна позиция, или ще установи насочено към бъдещето партньорство с трети страни с цел тяхното подпомагане, по-доброто управление на миграцията и по-ефективното подпомагане на беженците. Разбира се, това е една мащабна инициатива, за която ще са необходими инвестиции. От инвестициите обаче ще проистекат и много нови работни места, както за младежите в Европа, така и в страните от Близкия изток и Северна Африка. Можете да използвате работните места като аргумент спрямо държавите членки. Може да използвате този аргумент, за да ги убедите да финансират в по-голяма степен подобни инициативи. Необходимо ни е повече финансиране от държавите членки. Младите хора в Европа много добре осъзнават необходимостта от такива действия те самите предприемат вече действия в тази посока. Много скоро младежките организации в Европа ще излязат с именно такива конкретни предложения. Благодаря, госпожо Родригеш. Синя карта от господин Теличка. Господин Теличка, вие се изказахте преди 10 минути, за това няма да ви дам възможност за въпрос. Вече доста изоставаме от графика си. Благодаря ви за разбирането. Господин Ранхел за минута и половина. Благодаря, господин председател. Първо, за мен най-важното е в тази инициатива на комисията да се работи по структурните фактори. Два са фронтовете. Първо, непосредствено да спасяваме човешки живот. Тук не бива да се колебаем, да дадем всички ресурси, на които сме способни, за да не се губи е, живот в Средиземноморието. А после трябва да се работи и по структурните въпроси не само в Близкия изток, но има, да речем, опит и на Ливан, също и за Африка. Ние сме добре запознати с положението. Факт е, че сигурно в бъдещето ще има още по-големи емигрантски потоци от там. Тук не става дума за временна криза, и ние трябва да работим именно в страните от татък екватора в Африка. Определено смятам, че правим правилната крачка и европейските страни трябва също да поемат своите ангажименти. Трябва да спасяваме бежанците, но трябва и да управляваме кризата. Затова нека да се придържаме към предложенията на комисията – Поздравления за заместник председателя на комисията. Съвсем не е лесно да се отстояват тези позиции. Благодаря. Госпожа Файон има думата. Благодаря. Благодаря, господин председател. Сключваме споразумения за партньорство с северноафрикански държави, но тези държави не са обеднели вчера. Трябваше много отдавна да сключим подобни споразумения за партньорство. Държавите членки на Европейския съюз пък не проявяват солидарност. Те не правят обещаните към този фонд вноски. Тъй като миграцията е проблем в световен мащаб, трябва да се намерят и глобални решения. Но какво ще предприемете спрямо държави членки, които не искат да участват? Разбира се, необходими са инвестиции, но не бива тежеста да се вменява единствено на африканския континент. Не бива да затваряме европейските граници. Не бива също да допускаме европейски пари да попаднат не там, където трябва. Трябва да се погрижим за това да имаме надежни, честни партньори на африканския континент. Важно е също така да се разширят възможностите за законно, безопасно навлизане на наша територия. Без затворен Балканският път предстои също така да се намали броят на жертвите в Средиземноморието. Но това само ще е доветварянето на други пътища за незаконно навлизане на наша територия. Пребиваващите в Гърция кандидати за обежище могат да подадат молбата си само използвайки скайп връзка, например. Решаването на миграционния проблем изисква стратегически подход. Не бива да ограничаваме беженските потоци. Трябва да установим честно взаимодействие с африканския континент на политическо и економическо ниво. Трябва да засилим също така и между личностните контакти. Госпожа Фажон. Έχετε μιλήσει ήδη, επομένως θα σας επιφυλάξω την ίδια αντιμετώπιση που είχα και για τον κύριο Имаше заявка за синя карта за вас, но колегата, който отправя, вече се е изказал и както и господин Теличка, няма да ви дам е, думата. Знам, че има много така е, мнения по въпроса. Господин Киркос, сега има думата. В Африка населението нараства с огромни темпове, бедността също. И ние трябва да си дадем отговор на следния въпрос. Може ли една масова миграция да бъде част от решението? Милиони ще дойдат от Африка и Европейската комисия си е, дава двоен отговор. Не, но предлага някаква нова рамка за сътрудничество е, с много стимули за страни в Африка и в непосредственото ни съседство. Ако успеете да ни обедините, че по този начин ще е, направите така, че да не се хвърлят пари на вятъра, да има прозрачност, тогава, според мен, вашите предложения ще бъдат полезни и ценни. В противен случай само ще създадем един е, механизъм за изливане на пари на властимащите в Африка. Европа ще им плаща да си прибират гражданите обратно. Благодаря. Госпожа Шлайн. Благодаря. Изключително важен е план за инвестиции в Африка. Той ще донесе наистина големи ползи. Това предложение обаче е съсредоточено най-вече върху подсилване на сътрудничеството и капацитетите на трети страни, за да пречат на хората, които бягат от бедност или война, да стигнат до нашите брегове. На базата на документа, като че ли усещам нещо друго, което не е сътрудничество. И тук прозира истинското ни отношение към трети страни. Трябва да ги смятаме за равни партньори. А, говорим също така за средства за управление на границите. Трябва да се създадат възможности за младите африканци, защото ако не се насочим към а, източниците на проблема, няма да намалеят потоците. Държавите членки трябва да преминат към действия, защото обещават помощ, а такава няма. Европейските правителства не прилагат общи решения, които биха могли да се справят с проблема все още. Благодаря. И аз ви благодаря. Това беше края на списъка. Преминаваме към спонтанните изказвания. 17 човека поискаха думата. Както разбирате, не мога да дам думата на 17 човека ще изслушаме петима по един от политическа група. Господин Кели е прав. Следих разискванията още от самото начало. Темата е много спорна, поради което бяха спорни и дискусиите но трябва да отдадем дължимото на комисията. Първо за това, че постави на дневен ред този толкова сложен въпрос, както и за това, че пое водеща роля. Идеята за ново споразумение за партньорство с Африка, според мен, е добра. Добра е идеята да използваме политиката в областта на развитието и търговската политика като лостове. Добра е идеята за предоставянето на помощ на най-нуждаещите се. Трябва също така по-скоро да заложим на законните мигранти а не на незаконната иммиграция. Трябва освен това да осъзнаем, че проблемът е в световен мащаб. Подобно на измененията с климата, няма да можем да се справим сами с този проблем. Затова е необходимо и споразумение, в което да участва цялата международна общност. Благодаря. Госпожа Шмидт. в парламент, фу иммиграциони. Благодаря. От три години съм в парламента и се говори за миграцията и причините. А, че трябва да се даде бъдеще на мигрантите в тяхната страна, така ще се намали и проблемите и е, смъртните случаи а и неконтролираната миграция в Европа. С удовлетворение следя изявленията на комисията за програмите за помощ на африканските страни. Ако има инвестиции, включително и от частния сектор и финансови помощи, ще трябва да внимаваме тези милиарди от инвестиции да се превърнат в реална полза за гражданите там. Благодаря. Господин Джамбаски. Уважаеми колеги, уважаеми представители на комисията, предложенията и политиките на Европейската комисия по отношение на кризата с нелегалните мигранти могат да бъдат описани еднозначно като впечатляващ провал провал беше тезата че всички нелегални емигранти могат да бъдат поканени и приети на европейския континент защото са заявили че са бежанци а всъщност голяма част от тях са нелегални емигранти. провал беше идеята че могат да бъдат разпределени квотно тези хора първо временно после и постоянно тъй като не разпределихте никого с тези разпределения. споразумението с диктатора ердоган освен провал беше и тежко лицемерие защото се споразумявате с един диктатор в името на човешките права който всекидневно нарушава човешките права и който всекидневно смазва принципите на либералната демокрация. също така провал е и обещанието да бъдат изплатени милиарди евро от джоба на европейския данъкоплатец откуп на този човек провал ще бъде и това предложение. а сега имам и едно друго предложение към колегите които защитават тезата че могат да приемат всички нелегални мигранти. дайте пример вземете по едно семейство вкъщи и ни покажете как се прави. благодаря за вниманието. Благодаря, госпожа Десарнес. За една минута. Е, C'était un débat intéressant, mais... Много интересен дебата, но мисля, че е, ние определено имаме от ясна визия и ясна стратегия, което в момента не се случва. И ние сега сме повече жертви и не правим нищо. Първо, трябва да има ясна политика за развитие, така че е, тези, които дават най-много е, пари за Африка, да могат да диктуват е, своите приоритети за развитие там. Второ, трябва да има законови пътища за економическа миграция. Това е единствения начин да се борим с незаконната миграция. С съответни визи за идване тук, за работене определени месеци и за връщане обратно. Трябва да се борим заедно с всички работодатели, които приемат незаконни мигранти, е, да има ефективни санкции срещу тях, тогава, може би, Европа ще може да даде отговор на този проблем. Благодаря. Благодаря, господин председател, господин Хуаристия Бонс. Госпожо Могерини, господин Тимерманс, вие проявявате добра воля, но с известно закъснение. От много време насам вече сме свидетели на загубата на човешки живот сред бежанците, насочени се към наша територия от Африка. Вече от много време знаем, че трябва да подпомагаме устойчивото развитие на Африка. Какво възнамерява да предприеме Европейската комисия, така че държавите членки да променят си, външната си политика, економическата и търговската си политика по отношение на Африка? Само така ще можем да постигнем промяна. Благодаря. Приключихме с спонтанните изказвания от името на Европейската комисия. Думата има заместник председателката госпожа Могерин. Благодаря. Понякога като слушам а, някои коментари, ако трябва да съм честна, си мисля, че е добре внимателно да се прочете предложението, за да се коментират фактите. В дебата днес след обяд се смесиха много тези. В началото бяха зададени въпроси, за съжаление го няма колегата. Питахте дали това е дублиране на сделката с Турция. Нещата са съвсем различни. В Турция имаме основно сирийски бежанци. Временно. Това е нещо друго, разбира се, но временно. Търсещи убежище, бежанци, Това е една международна правна рамка. И се опитваме да се справим с нея. Ще употребя една дума, която не ми харесва, но ще употреба. Това е реалността на нашите политики днес. Спешна. Спешна мярка. Но тук това, което залагаме е нещо съвсем различно. Нещо, което стартира от факта, че с Африка имаме общи интереси. Интереси да работим по развитието на континента. Някои от вас питаха как реагират нашите африкански партньори. Отлично реагират. Вчера бях в Нью Йорк, съвета за сигурност. Африкански държави, латиноамерикански държави казват, това е правилния път. Защото не се инвестира само в развитие. Между другото, това е правилния път и между другото, аз се гордея да кажа, че Европейския съюз е първи донор в световен мащаб. На първо място като донор. Мога да ви дам и цифри. Ние сме първи донори в Африка. Първи международен с над половината от общата сума за развитие 68 милиарда през 15-та година, над 20 милиарда развойна помощ за Африка годишно и така ще останат нещата. И аз се гордея. Така трябва да се прави. Това е правилното. Има още един въпрос обаче. Идете в Етиопия, говорете с етиопките, които са се върнали доброволно, не от Европа, а от залива, защото там ги превръщат в роби. Ние подкрепяме проекти на МОД да ги реинтегрираме в тяхната общност. Предлагаме възможности за работа. Чуйте, чухте техните, чуйте техните истории. И тогава ми кажете, че правим сделки е, за тяхна сметка. Не. Защитаваме правата им. Говорете с младите нигерийки които се превръщат в сексуални рубини. И ми кажете, че сделката, която, сделката, която искаме да сключим с Нигерия, не защитава техния живот. Извинявайте, не се защитава живота на хората, като само се спасяват в морето. Спасява се живот на хората и в самото начало на пътя. Идете в Лампедуза и чуйте историите на оцелелите. Ако не можете да летите до там, гледайте Флоко ин Маре, един италиански филм, който бе представен преди няколко месеца в Европейския парламент в Брюксел. И чуйте техните думи. Те казват, че ги превръщат в а, а, прислужници, биват а, поробени в Либия, хвърлят ги в затвори, а, слагат ги в кораби, които после биват потопени. Като хора носим отговорност. Нашите партньори от Африка също имат тази отговорност към човешкия живот, да се защити човешкия живот. Ето за това говорим. Правим това заедно с международни агенции а, и Върховния комисариат и други международни организации. Създаване на работни места. Да, така е. За африканските жени и младежи идете е, в някои от столиците, е, които са живели е, с изкарвали парите си като туристически центрове, а сега заради проблеми с сигурността загиват. Вижте онези, които не се занимават с престъпна дейност. Трябва да се работи в сферата на образованието, на социалното развитие. Трябва да се работи и за правата на човека и защита на хората. Ето за това става дума. Достатъчно ли е? Не но съжалявам, ако не започне човек, след 10 години хората след нас ще бъдат изправени пред същото. Иска ми се, онези, които са били тук преди 10 години, да са направили или да бяха направили изборът, който правим сега, защото ако беше станало това, положението днес щеше да е по-добро. Трябва да се започне някъде. Много добре знаете, че това предложение няма да преобърне ситуацията от днес за утре, но няма такава политика, която да го постигне. Не съществува. И трябва да спрем да продаваме фантасмагории на хората. Има обаче добри мерки, които могат да бъдат започнати, да се правят постъпателно с нашите партньори. И трябва да се сложи начало. Това предлагаме днес. Това върви ръка за ръка с отваряне на законните канали за миграция. Това не е моя пряка отговорност и е пряко свързано с нуждата държавите членки да изиграят своята роля, както и други държави по света, които трябва да изиграят своята роля. В Азия, Латинска Америка, Северна Америка, международните организации, ООН, африканските ни партньори. Единственото, което ще промени Африка е не само нашия пакт, а лидерите в Африка. И тук трябва да кажа, че говорим съвсем честно и открито с тях. Няма друг път за промяна на африканските общества, от инвестиции, да, но и заедно с инвестиции а, да създаваме върховенство на закона, взаимовръзка на континента, защото ако искаш да пътуваш от една африканска столица до друга, трябва да стигнеш до Европа, за да стигнеш до другата африканска столица. А, това е безмислено. Трябва да има условия за сигурност също така, които да са добри за инвестиции от страна и на Европа, и на самата Африка. И инвестиции в хората – така че може да бъде предложението печелившо за всички. И не на последно място, част от вас казаха, че по източния път се сме стигнали до почти нулеви стойности на мигранти, докато има увеличаване по централния и западния. Вижте цифрите, но вижте и националността. Съвсем различни са маршрутите. И няма връзка. Миналата година през Либия към Сицилия. Имаше много сирийци, които преминаваха. Днес това не е така. В момента няма изместване. Чисто и просто Африка е млада, бедна, изправена е пред е, климатичните изменения и трагичните им последици и това ще се случва все повече, ако нямаме стратегическа перспектива в дългосрочен план за промяна. Това предлагаме. Благодаря. Благодаря госпожо комисар. Сега отново от името на комисията господин Тимерманс. Um, Само няколко бележки в допълнение на, на думите на госпожа Могерини. Аз съм дълбоко убеден, че единственият начин, по който можем да водим една хуманна политика за бежанците – на базата на нашите ценности е да направим ясна разлика между тези, които заслужават международна закрила и тези, които идват да търсят економически възможности в Европа. Непрекъснато чуваме и днес го чухме. Хората, които пристигат в Европа, тук се твърди, че всички те са економически мигранти. Много ефтин подход да си отхвърлите моралната отговорност към хора, които заслужават международна закрила. И това бе възможно, защото до момента не бяхме в състояние да направим тази ясна разлика между хората, които заслужават международна закрила и които не я заслужават. Защо? Защото твърде дълго време оставихме Гърция и Италия да се справят сами. И те безкрайно много пъти настояваха за европейско решение, но ние им отговаряхме. Това не е наш проблем, ваш въпрос е, оправяйте се. Сега обаче ние трябва да решим този проблем и единственият устойчив начин да го решим е да го решим на европейско ниво. И можем единствено да получим пан-европейска подкрепя за хуманна политика за бежанците, ако решим и проблема за економическата миграция. И то по един устойчив начин. И споразумението с африканските страни е един от начините да го направим. Затова и абсолютно вярвам, че това е единствения начин не чух никакви, е, ос, освен критики и предложения. Ако имате предложения, кажете ни ги. Не може е, да казваме, ами да влизат всички или да, спр, да спрем всички. Това е най лесният път. най лесният път да дадем възможност на популистите да казват, че всеки, който идва тук е опортионист, който търси по добро бъдеще за наша сметка. Кажете това на някое семейство, което бяга от рака, от Алепо, от е, бомбите. Кажете им, че са економически мигранти. Скандално е това. За това е, сме убедени, че една устойчива дългосрочна политика за миграцията трябва да е свързана с възможността да се връщат обратно хората, които нямат право на международна закрила. И също така да създадем възможности в африканските страни, така че економическия растеж да не отива като печалба в джобовете на политическия елит, а всеки да има възможност да изгради живота си в своята страна. Това трябва да направим. И е, това не можем да го направим сами. Страните членки трябва да допринесат. И а, е, огромният проблем не е липсата на финанси. Проблема е липсата на ориентираност на а, е, съвместни и еднопосочни действия на всички страни членки, на европейските институции, всички да работят в един и същи дух, а не да е, даваме отделни постколониални решения на проблема. Нека да въведем някакъв ред и накрая, господин председател, нека никога да не забравяме, че тук става дума за живи хора. Не говорим за бройки, не говорим за предмети. Говорим за хора, които имат мечти, подобно на нас, които искат по-добър живот за децата си, които не искам да, да бъдат изоставени от богатите в света. И аз миналата седмица имах прекрасно преживяване в Швеция. Тази страна е приела много повече бежанци на глава от населението от всяка друга страна в Европа, над 160 хиляди. И сега те вече започват да остават с впечатлението, че леко нещата влизат в е, контрол. И е, обществото има желание да постигне успех – е, хиляди са местата за стаж за мигрантите. Училищата приемат нови ученици, общините приемат новите си съграждани. И се надявам, че следващата седмица ще видим на Европейското е, е, първенство Златан Ибраимович. Той е една от звездите, син на бежанци от Балканите преди 20 години. Сега горд гражданин на Швеция и Швеция се гордее с него. Нека да видим след 20 години колко други златан новци ще има в Швеция. Благодаря ви. Благодаря, господин Тимерманс. Благодаря и на госпожа Могерини.